заместник-председатели по силата на член 24 от правилник. Ще процедираме последния начин. Първо ще изберем председателя, след това четиримата заместник-председатели един след друг. Сега пристъпваме към втората точка от дневния ред, т.е. избор на председателя. Господин Физас замества господин Звер в нашето заседание. Имаме заместник на господин Тути и господин Марагал замества госпожа Еванс. Това са членовете заместници в настоящото заседание. Обръщам внимание на политическата групи, че ако има някакви промени, трябва да ги съобщите на председателя преди да се започне гласувате, е, гласуването. Господин Краснодемски, заповядайте. You, you have to uh, take the microphone, otherwise okay. I can... Трябва да си включите микрофона. Аз замествам господин Лиос. Thank you. Благодаря. Are there additional, uh... Други съобщения? Не. Първо, трябва да установим дали има кворум, една четвърта от състава на комисията, т.е. 8 депутата. Мисля, че това не е проблем, защото тук присъстват почти всички членове на парламентарната комисия. Сега призовавам да оповестите кандидатурите за председател. Заповядайте. Ние предлагаме Силвия Коста за председател. Госпожа Силвия Коста е титуляр на нашата е, комисия. Представена е за кандидат от политическата си група и е попълнила декларация за финансови интереси. Сега искам да запитам е, кандидата и готова ли е да заеме тази позиция, съгласна ли е? Да. И след като има само една кандидатура, предлагам да изберем кандидата с акламации. Dear Silvia, may I offer my congratulations? Поздравления, Силвия, заповядайте да заемете председателското място. Здравейте.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 Уважаеми колеги, съвсем набързо, нека първо да ви благодаря най-сърдечно за подкрепата. Аз ще направя всичко възможно, за да е, спазваме съответно принципите и правилата на тази комисия, а и да дам възможност всеки от вас да даде своя принос. Образованието и културата са основен момент. Те ще бъдат и платформата за едно ново развитие на Европа. Благодаря и на секретарята, и на преводачите за толкова ценната им работа. А сега нека да започнем с избора на заместник-председатели на комисията. Sì, allora eh, continuo in Ще продължа на италиански. Ако има промени в представянето, т.е. ако има заместници, които представят титулярни членове, моля, оповестете. Не, господин Уинклер замества господин Тоти, господин Маргел замества госпожа Еванс, господин Фифес замества господин Звер и господин Ивандевски замества господин Лева. Ако е така, можем да продължим. Отново ще проверим дали имаме кворум. Искам първо да преканя да представите кандидатурата за първи заместник председател. Първо поздравление за вашият избор Очаквам да си сътрудничим добре в бъдещите 5 години, така както работихме и до сега. От името на НП за първи заместник председател предлагаме госпожа Андрея Веско. Благодаря. Андрея Боксо е член на Комисията по култура, представена е кандидатурата и от политическата група, има попълнена декларация за финансови интереси. Сега искам да попитам кандидата, готов ли е да заеме поста заместник председател. И тъй като има само една кандидатура за първото заместник председателско място, предлагам да изберем кандидата с акламации. Passiamo, ehm, naturalmente le faccio le mie congratulazioni e la invito naturalmente. Поздравления! Заповядайте да вземете мястото си тук на президиума. Okay. Prego, onorevole Baxter. Ora eh, procederei al um, il numero, eh, il quorum è chiaramente lo stesso. Е, ние продължаваме да имаме кворум, затова моля оповестете кандидатурата за втори заместник председател. Заповядайте. Благодаря. От името на политическата група АЛДЕ предлагаме господин Яконо бивш министр на културата на Румъния. Според нас той е един отличен кандидат за втори заместник председател. Благодаря. Кандидатът е член на Комисията по култура, попълнил е декларацията за финансови интереси и е предложен от своята група. Искам да задам въпрос на кандидата дали е готов да поеме този пост. Да. В такъв случай отново една кандидатура предлагам да го изберем с акламация. La prego di accomodarsi alla presidenza, prego. Заповядайте да се присъедините към нас тук. Е, добре, къде? E a questo punto passiamo alla elezione della carica del... И сега пристъпваме към избора на трети заместник председател. Моля, представете кандидатурата от името на зелените. Предлагам кандидатурата на госпожа Хелга Трупел за трети заместник председател. Благодаря. Госпожа Трупел, съгласна ли сте? Добре. Отново, госпожа Трупел е титулярен член на нашата комисия, предложена от политическата група и е попълнила декларацията за финансови интереси. Моля, заповядайте, заемете мястото си при нас. Пропонго, скузате. Да, извинете. Изпуснах всъщност най-важния момент. Извинете ме. Трябва да одобрим избора ви с акламация, но вие всъщност аплодирахте вече. Молте конгратуляциони, Анеле Трупел. Поздравления за госпожа Трупел. Bene. A questo punto chiedo la, eh, la candidatura per la carica del quarto vicepresidente. Сега моля да представите кандидатурата за четвърти заместник председател. Заповядайте от името на НП. Предлагаме госпожа Шефле. Кандидатката също е член на комисията по култура, попълнила декларация за финансови интереси и е предложена от политическата си група. За това искам да попитам, тя готова ли е? Да, съгласна съм. Отново кандидатурата е само една и ви предлагам да я изберем с акламации. Нека да заповяда кандидата при нас. La prego di accomodarsi alla presidenza. Prego, onorevole Садрова. Bene. Completata l'elezione della Presidenza, eh, vorrei suggerire di procedere con gli altri punti. С това приключваме с гласуването. Точка четвърта от дневния ред е графика за нашите заседания за тази година. Нека да го потвърдим. Вие би следвало да сте получили вече тази информация, един списък с дати. Той всъщност е бил прият от предходната комисия. Ако сте имали възможност да се запознаете с графика, Пет заседания ни остават до края на годината. Моля да потвърдите. Ако сте съгласни, би следвало да сте наясно с датите. Тогава можем да приемем графика. А заседанията за 2015 година ще уточнят координаторите на заседания през октомври. Пета точка, разни, имам няколко съобщения. Първо, следващото заседание на нашата комисия ще се състои в Брюксел на 20 юли. Там ще обменим мнения по въпроса за бюджета за 2015 година. През юли ще има също среща на координаторите за приемане на бюджета и за графика за процедурите по бюджета. Нашата комисия ще приеме решенията на координаторите с посредством електронна почта, защото няма да имаме иначе време. Ако нямате други коментари, искам да се възползвам от е, възможността да благодаря от свое име и от името на заместник-председателите, да благодаря за цялата извършена до тук работа, да благодаря на секретарята, на преводачите за работата през предходния мандат и всичко добро за работата ни през новия мандат. И Последно да попитам някой иска ли да се изкаже. Да, заповядайте. Ако обичате микрофон за оратора. Да е καταρχήν Катархина Кали στο έργο του Аз е, искам да пожелая всичко най-добро на бюрото и много успехи. Гласувах с много доверие, защото виждам, че избрахме четири жени и един мъж в бюрото. Надявам се, че няма да го потискате и ще му оставате възможност да се изказва мненията. Преди 30 е, години аз се появих тук като евродепутат И сега искам да а, запитам какви са компетенциите на нашата комисия. Смятам, че за да работим демократично, трябва да сме наясно какво ще е нашата работа по същество. По какви компетенции ще работим, за да можем след това и да гласуваме. В момента а, се работи по неща, по които не сме работили има и много повече автономност на отделните парламентарни комисии, така ли или не? Е, Сигурен съм, че вие сте запознати с това, така че ако можете да ни кажете ясно какъв ни е мандата, какви са правомощията, до каква степен сме автономни спрямо комисията и спрямо Европейския парламент какви са взаимоотношенията ни с бюрото на парламента. Аз мога да ви дам само частичен отговор, за което се извинявам. Днес след обед нямаме много време, съвсем скоро тук трябва да дойде друга комисия, която да проведе учредителното си заседание, но мога да ви кажа няколко неща. Първо, ние ще гарантираме равнопоставеност на половете и няма да допускаме грешки, които са допускани в миналото. А второ, вторият ви въпрос е така чисто и има политически аспекти, както вие сте наясно. И смятам, че ще имаме възможност да обсъдим тези неща на следващото ни заседание на 22 юли разбирам, така че елегантно ме провокирате. Действително, нашите компетенции вече са засилени, а и парламента след влизането в сила на Лисабонския договор има много повече правомощия като съзаконодател. Имаме възможност за сътрудничество по въпроси като култура, образование, спорт, медии, все области, в които нямахме компетенции, но а, ще говорим по тези неща по-късно и ще има и колеги, които ще имат а, мнение. Прав сте, обаче ние трябва да сме напълно наясно с своите правомощия, затова ви благодаря за предложението, с което и закривам настоящето заседание и ви пожелавам всичко най-добро за бъдещата ви работа.